Председателя. Уважаеми колеги, изчакахме няколко минути, защото изчаквахме някого. Аз бях точно тук. Искам да направя една декларация във връзка с жертвите на тероризма. Уважаеми колеги, днес за пети път ние честваме Европейския ден на жертвите на тероризма. Това е един ден, който трябва да запазим в паметта си, за да си спомним за всички онези хора, които са станали невинна жертва на тероризъм. През този уикенд двама войници станаха жертва на Ира, а в понеделник един полицай бе убит. Убитият полицай бе женен и имаше деца. По този начин този акт на тероризъм отново разруши едно семейство и донесе голямо страдание. Вчера 10 души бяха убити в Шри-Ланка чрез един самоубийствен атентат и повече от 20 души е, са ранени с опасност за живота им. От името на Европейския парламент бих, изра... бих искал да изразя своето възмущение от тези ужасни събития и да изразя моето дълбоко съболезнование към семействата на починалите. Днес ние като Европейски парламент ясно изразяваме своето възмущение срещу насилието на тероризма ние осъждаме тези терористични актове, убийството на цели семейства заради фанатични и е, заслепени убеждения, които водят до жертви и до потъпкване на човешкото достоинство. Тероризмът е опит чрез сляпо насилие да се разбият нашите ценности. Ценности, които ни свързват в Европейския съюз и в нашите държави членки. Тероризмът разкъсва сърцата ни и ни хвърля в дълбока болка, но той не може да разруши фундамента на демократичното общество, което се гради върху здрави ценности. Тероризмът е престъпление – тероризмът представлява една от най-големите опасности за сигурността, стабилността и демократичните ценности на демократичната общност. Тероризмът е директна атака срещу нашите граждани и срещу всички нас. Европейският парламент участва активно в борбата срещу тероризма и благодарение и подкрепя жертвите на терористичните атентати. Ние повтаряме постоянно, че няма и не може да има никакво оправдание за тероризма. Поради това ние трябва заедно да се борим срещу тероризма с цялата сила на закона. Днес в Европейския парламент ние отправяме своята солидарност към всички жертви на тероризма и техните семейства. Спомняйки си жертвите на Ира и атентата в Шри-Ланка, бих искал да ви призова към е, мълчание в памет на тях. Благодаря ви. Уважаеми колеги, преди 30 години на 16 март 79-та година Жан Моне, един от основателите на е, европейското единство е, почина. По повод на това аз бих желал да почета неговата дейност е, по време на този пленарен ден. Днес ние си спомняме за един човек, който заедно с Робърт Шуман бе един от а, хората, постигнали помирението между Франция и Германия и направи първи стъпки за основополагащи градивни камъни на Европейската общност. Принципите, е, подготвени от тях, не са загубили своята актуалност и ден. Напротив, Днес те са особено актуални, особено проблемите свързани с затоплянето на земята и голямата економическа и финансова криза следва да потикнат европейците да работят в все по-тясно сътрудничество, за да защитят нашите съвместни интереси в света. Разбира се, Жан Моне би приветствал напредъка, съдържащ се в договора от Лисабон, Той би приветствал един Европейски съюз, подготвен за предизвикателствата на 21 век. Тази мечта се осъществява през последните 30 години след смъртта на Жан Моне. Всички ние а, сме наследници на този голям европеец. Неговата дейност е трайна. Тя промени взаимоотношенията между европейците и продължава да влияе живота на всички граждани на Европейския съюз. По повод на 30 годишнината от смъртта на Жан Моне, бих искал да ви напомня за нашите задачи и задължения към бъдещето, голямото дело, започнато от Жан Моне за обединение на нашия континент, трябва да бъде продължено с ангажимент. Уважаеми колеги, е, думата има председателят на комисията. Господин председател, дами и господа депутати, ако сте разнеделени всеки